because... Uh, Нека да започнем. Защото не бих искал да лишавам нашите оратори от е, времето. Не искам да съкръщавам и времето за дискусия. Затова първо обичайните неща. Първо, искам да ви помоля да приемете дневния ред. Виждам, че няма възражение. Благодаря ви. Сега съобщение на председателя. Има няколко съобщения. Ще се постарая да съм колкото се може по-кратка. Първо, утре сутринта имаме обмен на мнения с госпожа Елена Салгато, председател на Екофин. За съжаление, тя за пореден път ще отложи срещата си с нас и ние ще ви съобщим за новата дата, веднага щом знаем за нея. Искам да ви напомня, че ние поканихме в съответствие с 121.5 алинея пета от договора, така че тя трябва да дойде и да ни обясни ситуацията с многостранния надзор върху Гърция. Така че вместо да отменяме тази точка, аз предлагам да използваме това време, за да обсъдим сегашната ситуация в Гърция. Очаквам последното потвърждение от координаторите, че те са съгласни с тази идея. На 10 май ще имаме извънредно заседание в понеделник след обед. Тогава ще гласуваме за директивата и за проекто доклада за финансовия надзор. Що се отнася до измененията за тези пакети. Те са доста ясни на всички езици, така че въпреки, че документите са били разпространени веднъж, ние няма да ги разпространяваме отново за следващото заседание. Те ще бъдат в интернет, така че също така ще има и разпечатани текстове в заседателната зала, за да може да ги използвате. Но няма да ги отпечатваме наново, за да спестим хартия. Също така искам да ви съобщя, че ще имаме извънредно заседание в Страсбург в четвъртък на 20 от 9 до 11.30 сутринта. Също така съобщавам ви, че координаторите са получили данни за двама нови члена на Европейския консултативен комитет по статистиката. Ние трябва да решим дали ще одобрим тези две кандидатури. Мисля си, че до 7 май трябва това да го направим, така че до 3 часа на 5 май ние ще изчакаме вашите мнения. Това е крайния срок. Вие сте получили професионалните автобиографии на тези две кандидатури. И накрая, проекто резолюцията за широките указания по економиката и економическите указания. Това беше отложена по молба на една политическа група подкрепено от две други политически групи. Затова тази тема ще бъде отложена, но ние можем да се върнем към проекто резолюцията, която се занимава само с, с широките указания за економическата политика. И очевидно това ще бъде отложено до октомври. Сега по економическото управление. Сигурно вече сте забелязали, че имаше извънреден Европейски съвет между държавите от еврозоната на 7 май. Ще има такова. Така че това отново ще бъде с нас възможност да се върнем към тази тема след съвета. Извинете, че имах толкова много съобщения. Сега бих искала да продължим с точка трета. Софи, нещо искате да кажете ли? Заповядайте. Да, съвсем накратко, моля. Това е за протокол, но мисля, че е неприятна изненада, че няма да имаме възможност да обменим мнения с председателството утре сутринта. Да, разбира се може да е добра идея да имаме собствен дебат, вместо да срещаме с председателството. Но в момента ситуацията се развива много бързо и може да се окаже, че когато министрът ще намери време за среща в Европейския парламент, може да няма вече нужда от обмен на мнения. Така че се надява, че вие, госпожо председател, ще се опитате да установите дали председателството все пак ще намери време за обмен на мнения с, с парламента. Председателят, искам да ви уверя, че бях много настойчива и ще продължа да бъда настойчива, но в крайна сметка аз не мога на сила да накарам а, госпожа Салгадо да дойде тук, но ще се постарая наистина да осигуря срещата да се състои колко се може по-бързо. И така, точка трета. Това е публично изслушване по Базел 2 и преразглежда директивата за капиталовите изисквания особено директива 4. И доклад по собствена инициатива, който правим по тази директива. От Махарас е докладчика. Приветствам нашите оратори. Първо Стефан Волтер, след това Барбара Фрън, Андрю Стрикъл и Ейдриан Бръндъл. Всеки от тях ще говори максимум 10 минути и след това ще имаме обичайната ни част за въпроси и отговори. Така че у нези от вас, които искат да зададат въпрос, моля сигнализирайте за това по обичайния начин и така. Дам думата на първия ни оратор. Вие всички получихте професионалните автобиографии, за това мисля, че няма нужда да представлявам надълго и на широко нашите оратори. Волта. Заповядайте. За мен е чест, че съм тук и мога да ви запозная с работата на Базелския комитет по е, реформиране, коригиране на рамката за капиталовите изисквания. Наистина Целта е да се засили банковия сектор, да се гарантира повече устойчив растеж и в краткосрочен и средносрочен план. Финансовата система от преди кризата се характеризираше със следните слабости. Първо, прекалена зависимост в банковата и финансова система и недостатъчно висококачествен капитал, който да, да поеме е, за, е, загубите. Е, след това недостатъчно ликвидни, буфери за ликвидността, трето е, и, и прекалено агресивно прогресивно е, трансформиране на е, падежите и е, след това недостатъчно управление на риска и е, слабо стимулиране за управление на риска, слаби стимулите се управлява риска към е, разумно дългосрочни резултати, недостатъчни е, буфери в банките, които да смягчават е, процикличността на финансовите пазари и, не, и участниците в тях. И твърде много системен риск, както и недостатъчни усилия да се смекчи, да се намали този е, проблема. Е, по-конкретно, сериозността на кризата се засили от финансовата система, която влезе в кризата с твърде голяма зависимост, недостатъчна ликвид, буфери за ликвидността и капиталови равнища, както и недостатъчни стимули за поемане на риск. Е, наистина, е, банковия е, сектор беше твърде уязвим към удари в резултат на това. За да се коригират тези основни недостатъци, комитета изтъква следните цели. А именно, първо, ние ще направим така, че всички материалови рискове ще бъдат достатъчно покрити, особено тези, които са включени с търговска дейност, с, с сложна секюритизация и деривативите. След това да се гарантира високо качество на капитала, който да поеме загубите, които проистичат от из, излагане на риск. Трето, да се е, придвижване напред и изграждане на е, зависимост на банковия сектор. Четвърто, е, едно провизиониране, е, ориентирано напред, както и буфери, които контрациклични буквери, които да е, поемат шоковете. Да се въведат четвърто минимални глобални стандарти за е, замерване и контролиране на риска в е, ликвидността, да се интернализира риска, който се създава за обществеността, за обществото като цяло е, засилваме управлението на риска и е, контрола на риска, е, изграждаме един процес на, на преразглеждане по, в, в рамките на, на втория стълб, подобряваме пазарната дисциплина чрез е, е стимулиране, засилване на е, профила, рисковия профил на, разкриване рисковия профил на кирмите по, в, в смисъл на третия стълб. И е, освен това е, имаме за цел да направим така, че макро и микропруденциалните е, елементи да бъдат пропорционални на риска. Значителна част от реформите имат за цел е, тези фирми и дейности, които имат системен характер по-конкретно, капиталовите изисквания се засилват за е, дейности, свързани с е, търговски книжа, е, с е, и деривативи, които е, излагане на деривативи, които не са ясни, ще бъдат подложени на по-високи капиталови изисквания. Това е наистина едно от е, изискванията. След като е, покритието на риска от капиталовата рамка е одобрено, за да се включат различни модели на бизнес и, видо, и степени на системен риск, всички банкове трябва да подкрепят своите експозиции с капитал, със съответния капитал. Разработвайки предложението си, комитета обръща и особено внимание на уникалните обстоятелства на кооперативите и спестовните каси. Комитета очаква всички банки да изградат съответните буфери, които са над минимума в е, добри е, периоди и да могат, така че да могат да се използват в е, периоди на криза. Това ще намали риска от разливане на финансовите кризи към реалната економика. При моделиране на реформите нашия съвет обръща особено внимание на въздействието на промишлеността и економиката като цяло по време на прехода и в дългосочен план. До значителна степен е, това ще се дължи на е, мерките и обществената подкрепа по време на криза, но изглежда разумно да се очаква печалбите в банките да не се използват за изграждане на е, буфери и да не се използват за прекалени дивиденти. Комитета е, реформите, които предлага комитета, които е, Г20 в края на годината ще финализира, ще одобри, ще допринесат за по-голяма яснота и повече устойчивост в стандартите, които банките трябва да спазват е, регулаторните изисквания за банките остават неочак... не, неприемливо ниски. Финансовите институции в резултат на това са подкапитализирани, прекалено зависими и неликвидни. Например, за сегашните ефективен минимум, минимум капитал, изискване за минимум капитал е едва 2% от общото, е, общото дялово участие на активи, е, основани на риск. В отговор на е, това комитета предлага международно хармонизирани стандарти за ликвидност, което ще помогне на банките да устоят един месец на остър натиск, остър е, и е, силен стрес и да развият по-стабилни източници на финансиране. Ако обичате малко по-бавно да говорите, защото ако четете написан текст, е, това затруднява значително работата на преводачите. Добре, ще говоря по-бавно. Комитета е, задейства един много стриктен процес, който да е, гарантира изпълнение на реформите. Целта е да се постигне устойчивост на банковия сектор и повече устойчив растеж. Тези процеси, процеси включват следното. Първо, консултации с обществеността, публични консултации, капитал, реформите, е, капиталовите и ликвидни реформи от декември наистина са подложени на е, разисквания в е, различни групи в обществото. Комитета сега разглежда 300 коментара, направени по този повод, с цел да ги използва в работата си. Е, важно е да се отбележи, че в много случаи е, по-високите се въвеждат по-високи изисквания е, Трет, третата стъпка или мярка е, калибриране. Комитета извършва анализ за определяне калибрирането на цялостния капитал и изискванията за ликвидност. И накрая оценка на макроекономическия ефект в, прехода, в периода на преход. Базалския комитет в тясно сътрудничество с Международния валутен фонд оценяват въздействието на реформите в различни преходни периоди, за да са сигурни, че няма да се стигне до, че няма за че економическото възстановяване не е под заплаха. Още повече, националните макроекономически модели е, се използват за оценка връзката между по-високите капиталови стандарти, наличността на кредити и разходите и по-широки економически растеж, за да може прехода към новите стандарти да се осъществи по начин, който не заплашва новия растеж. Е, от е, коментари дойдоха от различни части на света, е, като се отнася до различни видове модели но ние не можем да предвидим източък на следващата хри, криза. Можем е, все пак да положим основата, с която ще помогнем да се смекчи въздействието й. Ето защо е важно всички е, държави да засилят устойчивостта на банковите си е, сектори, отчитайки глобалния характер на този отрасъл и скоростта, с която шоковете и вълните се пренасят от страна в страна. Тази криза показа, че е, най- най-дълбоките е, е, спад е, се постига, когато банките нямат възможност да изпълняват своята основна функция на посредник. Благодаря. А сега е, съм готов да е, отговарям на въпроси или да чуя вашите коментари. Ние ще оставим въпросите за по-късно, защото сигурно те ще бъдат взаимно свързани. Сега преминаваме към госпожа Барбара Фрон която представлява Сантандер. Тя отговаря за пазъл 2, а, управление на риска, анализ на риска и провизиите. Ние получихме слайдовете. Благодаря ви за тази възможност да споделя с вас някои от възгледите на групата Сантантер по предложението за директивата за капиталовите изисквания 4. Ще говоря първо по-общо, а след това ще се спра на темата динамични провизии. По време на увода няма да спирам върху всички слайдове, които вие можете да използвате като справочен материал по-късно. Сътендер изцяло споделя целта на Базълския комитет, Европейската комисия, както и насоката поета в повечето от техните предложения. Същевременно ние бихме искали да отправим няколко ключови послани. Първо, въпреки, че предлаганото законодателство се стреми да определи и да реши проблемите, които станаха явни по време на кризата, като се и колитизацията между банковите заеми. Според нас законодателството не успя да реши първопричините на кризата и основните фактори за нея. По-конкретно следва да се обмисля слабото корпоративно управление от страна на отрасла и липсата на висококачествено активно регулиране. По време на тази много сложна криза ние видяхме, че някои от целите на, норма... на регулаторните органи бяха подкопани. Ние смятаме, че предложенията не следва да се оценяват изолирано. Трябва да се анализират последиците, включително непланираните и взаимодействието между тях. Всичко това трябва да бъде анализирано преди да бъде взето окончателно решение. Това включва въздействието върху реалната економика и потребителите, надлежното функциониране на финансовите пазари и възможната промяна на традиционната роля на банките. Нека да спрем повече върху втория въпрос. Смятаме, че прилагането на правилата за улекотени провизии, които ограничат експозицията до един, една банка, ограничената роля на, на буферите и високите фактори за корелация могат да попречат на ликвидността на междубанковия пазар, особено в по-малките държави членки. Освен това, предложението могат да доведат до отблъскване на инвеститорите от собствения капитал на банковете, като се има предвид, че доходността по този капитал е по-ниска и че дивидендите не са толкова сигурни. Освен това, високата ликвидност и капитала като приоритет са разбираеми от продукционна гледна точка, обаче могат да предизвикат нежелателно поведение. Това не отговаря на вътрешната политика и практиката, целта на които е да се избегне разчитането на единични източници на инвестиции. Въпреки, че Сантандер споделя целата, целта, извинете, на равнопоставеност, ние смятаме, че това не е постижимо в момента, особено в светлината на националното законодателство и липсата на хармонизация между националните законодателства. Съществуват разлики и оттам въпрос, свързан с капитала, ще намират различен отговор. Това проистича от различните режими, най-вече отнасящи се до собствения капитал. Ние сме срещу това да бъдат въвеждани разпоредви, които запазват съществуващо положение и съответно изкривяват пазара. Изискванията към ликвидността в момента значително пречат на промените в матуритета. И това пречи на ипотечните банки да растат поради промененото съотношение между заемен и собствен капитал. По този начин много банки ще бъдат принудени да излязат от пазара. С това приключвам с общите си бележки. Смятам, че трябва да има истински диалог между публичния и частния сектор. Трябва да се измерва въздействието и да се проверяват предлаганите норми. Само така може да бъде създадена нова нормативна уредба, която удовлетворява очакванията и на двете страни, предотвратява възникването на нови кризи, но също време позволява на банките да бъдат частни, частно притежавани институции, функциониращи в условията на равнопоставеност. Според нас само тогава стабилността на финансовия сектор може да бъде възстановена и запазена. Нека сега да се спра върху основната ни тема днес – провизиите. Преди да премина към по-техническата част, искам да обясня защо е необходима по-стратегическа система за провизии, за да се гарантира стабилността на системата. Економическата дейност подлежи на различни цикли, добри периоди и лоши периоди. И като мравките, банките трябва да трупат запаси, за да оцелят през зимата. Обаче сегашните счетоводни стандарти по-скоро благоприятстват не мравките, а скакалците. Затова вместо да се подготвят за тежките времена, банките не го правят. И точно за това ние имаме альтернативно предложение. Така че ако нещата са толкова лесни, защо все още цари толкова объркване по този въпрос? Според мен има две основни причини. Първо, въпреки че всички участници искат да има стратегически провизии, мотивите им са различни, както виждате от слайда. И искам да кажа, че всичко, което тук виждате, са официални цитати от самите участници. Тоест, ако трябва да се продалее въздействието на циклите, необходимо е по-широко да се тълкува модела за поетите загуби. Също така има участници, които смятат, че един по-широк режим за провизи ще позволи да се преодолеят неблагоприятните аспекти на цикъла на економическата дейност. Като последица преминавам към втората точка. Объркването проистича от това, че въпрос обсъжда от хората, които са или специалисти в сферата на финансите, или в сферата на база от 2 и оттам. Има едно объркване, което напомня за Вавилонската кула. Предложенията в в сферата на стратегическите провизии са в различни на форма, но могат да бъдат разделени на три групи. Първо, да се използват счетоводните стандарти като правна точка. Втора точка е да се използват провизиите с очаквани загуби. И последното е нашето предложение, което е вариант на предложението на Европейската комисия. Ние подкрепяме идеята за единообразие, упростеност и прозрачност. Но ние смятаме, че това означава и необходимост от промяна на четоводните стандарти. В третата категория има стратеж да бъдат сближени първите две позиции. Това вежи за предложението на Базълския комитет, който се стреми да сближи всички интереси. Следващия слайд, моля. Във времена на растеж се създават провизии, които позволяват да се предотврати пренагряването на економиката и прекомерен растеж. Това се прави, като се признават реалните разходи по заемите. Във времена на рецесия провизиите могат да се използват, за да се избегне ситуация, в които заемите от банките спират и по този начин банките страдат от декапитализация. По този начин може да се запази стабилността на финансовата система и ситуацията на банките няма да се влушава или поне незначително. Тук показвам повече подробности на този слайд. Следващия, моля. Това, което не искаме да се случи, това е основното ми послание, е една двойна система, в която Унези, които предържат счетоводните стандарти, решават едно, Европейската комисия друго. Примерът на този слайд показва, показва нежелатни подходи от този раздвоен подход. И тук бих искала да направя три бележки. Първо, докато признаваме, че онези, които определят счетоводните стандарти, казват, че те искат тези стандарти да отразяват реалната ситуация, ние, нашата банка, винаги сме смятали, че провизии трябва да бъдат динамични. Ние смятаме, че реалното отражение на ситуацията не може да бъде постигнато чрез отразяване на вече претърпените загуби. И както регулаторите трябва да отчитат отчета за приходите и разходите възоснова основа на база 1. И затова повтаряме, че сближаването е най-добрият начин за постигане на напредък. Това въжи за взаимоотношенията между регулаторните органи. Настояваме Базълския комитет и Европейската комисия да вземат решение за провизиите във връзка с други възможни мерки по осигуряване на буферен капитал. Само така могат да бъдат гарантирани провизии, които позволяват да се преодолее цикличността на економичната дейност. Отговорът тук е взаимозависимост. Както вече казах, става дума за коригиране на разходите за заем от самото им начало, като се поемат разходите още като се започне първия ден защото иначе няма да могат да бъдат гарантирани провизиите, които да позволят да се преодолеят цикличността. А ако няма да има такова сближаване, то Европейската комисия и онези, които определят счетоводни стандарти, би трябвало да постигнат компромис. Те може да не преодолеят цикличността и последиците от нея, но все пак ще могат да смекчат. Решение трябва да бъде въвеждане на параметри за изчисляване, което отчита цикличността на економиката, нещо, което не е присъщо за всички държави членки. И последно, личното ми мнение е, че иллюзия да смята, че някога ще можем изцяло да преодолеем въздействието на различните цикли в економиката. Благодаря ви. Благодаря много. 10 минути не е дълго време, но беше много интересно, така че мисля, че ще има въпроси, когато му дойде времето. А сега Андрея Стрикъл който е председател на управителния съвет и, изпъл... и е, директор на Ерсте Грубанк. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на групата. За мен е чест, че съм поканен тук. наистина е, хубаво е и чест е за член на банковата гилдия да бъде поканен на такива изслушвания. Кризата, която е определено криза, която е, бе създадена от банките, сега е, се намира в е, положение, което изисква от политиците да се върнат и да преразгледат това, което регулаторните органи са разработили с цел такава криза да не се повтори отново в бъдеще. мисля, че политиците е, Г20 всъщност възлагат три задачи на, на регулаторите. Първо, да направят банките общо по-безопасни, така че такава криза да бъде предотвратена в бъдеще. Две, да възстановят е, системата на заплащане и, и стимулиране в банките, така че членовете на банковата гилдия да не бъдат е, да бъдат достатъчно мотивирани да поемат е, рискове в е, бъдеще, а не както в миналото. И трето, да се върнат банките на към това, което първоначално са създадени и за което са създадени. Да, да поемат е, е, депозити и да ги трансформират в заеми за реалната економика. И мисля, че точно тази трета е, функция, е, по нея регулаторите май няма да успеят. И аз е, наистина сериозно се безпокоя, че политиците не си дават сметка за вредите, които ще понесе реалната економика, ако наистина Базел 3 е, бъде приложен по начина, по който се предвижда да бъде приложен. Аз представлявам един регион, който няма много силни позиции в Европейския съюз. Ние имаме една е, банка за обслужване на клиенти в Чешката република, Словакия, Угария и Румъния действаме и Австрия. Това е една банка за клиенти, за дребни операции, древни операции която функционира в е, една е, е, част от Европейския съюз, където едва ли има капиталов пазар. Нашата работа зависи изцяло, региона зависи изцяло от институции като нашата, която да поема депозити, както правим от близо 18 милиона клиента, и да ги превръщат в кредити за компании и фирми в един регион, който има и в момента и не желая всъщност да, да няма достъп до капиталови пазари. Ако се вгледаме в регламента Базел 3, дали по отношение на капитала, ликвидността или други елементи от банковия бизнес, това, е, което не успяваме да видим и да разберем е тази а, е, огромна диференциация, а, е, тази пропаст между банковия бизнес, който има за цел да подкрепи реалната економика и банковия бизнес, който го прави, прави същото, но а, косвено и индиректно или се превръща в бизнес сам за себе си. Ако погледнем сегашната рамка, тя не е заложена по начин, който ще даде възможност на банките с 90-80%, е, 80-90% е, от е, базовостната си, разходите си и са готови да, дадат, да, да предоставят кредити на обществеността, излиза така, че ликвидността, която очакваме от нашите клиенти, се третира по-добре, отколкото ликвидността, която поемаме от междубанковия пазар. И е, още повече, още повече, е, според нас е, отпускането на кредити на малки и средни предприятия във бъдеще, чрез е, тази законодателна рамка, която в момента се изгражда, е, ще бъде определено е, в неизгодно положение по отношение на отпускане на кредити на компании до капиталови пазари. Мисля, че малко пресилвам нещата, но понеже, понеже времето е кратко, ще бъде по-провокативен. Е, Базел 2 помага на инвестиционните банки, а не на е, банките за широко употребление, така да се каже. Сега ще обясна е, защо. Според мен е изключително жизнено важно е в момента политиката да, и политиците да е, участват и да е, формират общественото мнение. Особено политиците, които е, отговарят е, за държави, където няма капиталов пазар, където економиката е изцяло зависи от е, е, успеха на малки или средни предприятия в бъдеще. И наистина трябва да се провери много добре дали няма някакъв вид е, стимул, който да се съдържа в новата регулаторна рамка за финансови институции, така че те да подкрепят, да подпомагат гръбнака на държавите, в които ние оперираме, а това са малките и средни предприятия. Според мен изключително важно е да се намерят начини финансовите институции да намерят, да имат, да разполагат средствата, с които да подпомагат малките и средни предприятия. И е, капиталът, който може да е, бъде е, Изразходен по този начин, може да се използва за поставането на още по-стриктни изисквания и ограничения върху кап... Е, инструментите капиталовия пазар и, търго... и търговските дейности. Диференциацията в банкирането между този вид банкиране, което работи в полза, работи за реалната економика и банкирането, което е, косвено го прави или въобще не го прави, тази диференциация трябва да е много по-значима и отчетлива, отколкото е предвидено това в текстовете на сегашните закони. Факт е, че не малките, само малките държави в Европа, но и големи държави като Германия до голяма степен зависят от е, прякото е, кредитиране и е, в Европа е, наистина процента на пряко кредитиране е много по-висок, отколкото в САЩ. Наистина процентите между двата континента са, противо, са противоположни. В САЩ става дума за 70-80% финансиране чрез капиталовите пазари, а в Европа цифрите са точно обратните. Така че това, което се е, излиза като текстове в момента, е, няма да е, е в ущърп на малките държави в Европа, но и на Европа като цяло, защото Европа много повече зависи от прякото банково финансиране, отколкото САЩ. Не смятам, че е твърде късно да се започне този процес, да се включим в този процес, но мисля, че е време парламентите и политиците, които са а, е, така близо до, до малките и средни предприятия да направят нещо. Защото това, което е регулаторна рамка за банките в момента, забравете за банките, те ще преживеят с всякакви капиталови а, е, ставки. А, е, те ще трябва да се адаптират с, към това, което им предлага регулатора. Но не банките страдат, страдат компаниите, фирмите, които зависят от банките за финансиране. Така че да оставим сега, да не мислим за председателите, за управителите, управителите на банките. А управителите на браншовете, на е, търговските банки в Европа трябва да са мотивирани в следващите 2-3 години да отпускат заеми на, на фирми. Защото е, това са решенията, е, това са последните 50 000 евро, които давате или давате на една компания срещу прилична лихва. Това са решенията, които ще ни попречат да влезем в нова рецесия. И това са хората, върху които трябва да се съсочим вниманието си. И за това съм тук, точно това послание да отправя. Благодаря. Um, Благодаря ви. И последният ни оратор е Ейдриан Блантъл Вигно, заместник директор в директора на дирекцията по дружествени въпроси в Организация за економическо сътрудничество и развитие. Заповядайте, Идриан. Веднага ще започна с слайдовете. Благодаря ви за поканата. Аз ще говоря за някои чисто технически неща, но мисля, че ако не разбирате системата на Базел 2, вие няма да може да разберете системата като цяло. Председателят. Моля, говорите по-бавно. Не забравяйте, че и въправдачи. Просто се опитвам да се вместя в 10 минути. Не мога да ви позволявам да малтретирате преводачите. И така, първото нещо, което виждате на слайд 2, че има много проблеми които вече са били проблеми в Базел 2. За това задам въпрос. Дали Базел 3 решава тези проблеми или не? Целият модел Базел е един универсален модел. И има много проблеми. Първият проблем е проблемът с неизменността на портфелите. Това означава, че когато дограждате риска в портфейла, вие разпределите този риск по-различни пера, но в крайна сметка това не се отчита. И това е голям проблем в подхода на база. Нещата са линейни, Тоест, това означава, че ако имате 100% на вашия портфел в ипотеките, вие ще зависите от стълб 2 и надзирателя ще каже, че имате прекалено голяма концентрация that it depends on is single global... Другият модел, или не другия проблем е единият фактор на глобален риск. Обаче това не е приложимо към отделни специфични рискове. И, и сега, да, моля, слайд 2. И най-важното е, че тези обещания в кавички на финансовата система не се разглеждат по еднакъв начин. Какво представлява финансовата система? Това е просто една система от обещания. Аз ви обещавам да ви изплатя еди каква си сума, еди кога си. Това е финансовата система. Това е система от обещания. И най-важното регулаторно изискване е, че регулацията трябва да бъде такава, че да се отчита тази система от обещания. Обаче това не се отчита в целия подход на Базъл. Според мен няма възможност за предотвратяване на риска в последствие. Или има риск, или няма риск, но това се преценява предварително. И причината е, че при неизпълнение по дълга ние получаваме една изключително неблагоприятна ситуация – и точно от това зависят дериватите. Тоест, вие може да купите облигации на едно дружество, но ако вие купите облигации по своп за неизпълнение на, дъл... на дълга на същата тази компания, ви намалявате значително своя риск. По този начин се оптимизира това, което наричаме регулаторен арбитраж. Това, което виждате тук, отляво на този слайд, и това, което виждате по хоризонталната ос, това е съотношението по Базел 1. Така че ние виждаме тук средните показатели, средните съотношения. Вие виждате, че в началото на кризата загубите на банките на посочените страни, що се отнася до техните активи. Това, което виждате в системата база, е доста безпокояваще. Ние виждаме загуба на капитал – и ако разгледаме тясната част на слайда, вие ще видите, че се взима само обикновеното съотношение между собствен и заемен капитал. Тоест, колкото и повече капитал имате, толкова по-малко са вашите загуби в резултат от кризата. We'll try and sum up here why this point about the promises and treating promises equally is so important. Because in, in... И сега ще се спра на най-добрите страни на Базел 3. Наистина има някои добри неща и първото наистина добро нещо е понятието на съотношението между собствен и заемен капитал. Това е най-важното нещо, според мен. Второ, ние имаме тези динамични провизии за очакваните загуби. Това е много важно. Много ни импонира идеята за капиталов буфер. Тоест, Идеята е, че по времена на криза вие вече трябва да сте над обичайните нива на капитал. Тоест, вие не трябва да стигате до минимум по време на кризата. И ние, разбира се, цяло подкрепяме по-добрите дефиниции за капитала и също така подобренията в модела на субективните допринасящи фактори. Като цяло проблемът обаче е, че основният проблем е, че не е имало достатъчно капитал преди и не е имало достатъчно стимули предлагани от регулаторния арбитраж. Ние виждаме една обратна пропорция, която се създаде, защото банките винаги са използвали дериватите, за да прехвърлят обещанието на няколко други го. Ако вие правите това, вие създавате повече риск. Т.е. това означава, че обещанията не са били изпълнени по подходящ, по надлежен начин. Тук искам да ви покажа това, което виждате първо, че минималното капиталово изискване в съответствие с системата база е, че вие имате пазарен риск, оперативен риск и също така претеглен риск а в това е във втората част на уравнение. Тоест 800% това е минималното капиталово изискване. А второто уравнение показва, че минималният капитал в съответствие с дела на земните средства, това всъщност е сумата на всички активи на банката. Задава се въпроса какво ще случи, ако обещанията се прехвърлят. Това, което ще случи, че съотношението между собствения и земния капитал ще доведе до минимизиран на капитал, защото банките винаги могат да оптимизират своят капитал, като прехвърлят своите обещания, използвайки деривати. Това е особено въжи за инвестиционните банки. Те никога нямат толкова капитал, колкото трябва да имат. И това се отразява и в дела на земните средства в техния капитал. Така е, че база предлага една възпираща мярка, нещо, което е като мярка от последна инстанция. И това ви виждате в уравнение 3. Вие виждате, ако зададете максимално капиталово изискване, ако то е прекалено ниско, ще имате абсолютно същите проблеми с съотношението между собствените и заемни средства. Председателите имате още минута и половина. In terms of the, uh, uh, yes. Аз вече казах най-важното. Вие трябва да се отнасяте към обещанията по абсолютно един същи начин. И ако обещанията се прехвърлят на някого други го, то тогава регулаторът просто не си е свършил работата. Що се отнася до предложенията за ликвидността, ние смятаме, че тук няма толкова добри аспекти, колкото видяхме в предложенията за капитала. Определено смятаме, че има проблем. Става дума за причинно-следствената връзка. Да вземем Норден Рок. Въпросът е какво предизвиква какво? Дали беше кризата с способността, която предизвика кризата или обратното? И нека да не забравяме, че когато има криза, с неплатежоспособността, хората започват да се притесняват и за това те започват да теглят пари от банките и съответно ликвидността намалява. В Австралия се беше получило нещо подобно през 50-те и 60-те години. Затова ние смятаме, че не трябва да се връщаме към една система, която вече създаде проблеми през 50-те и 60-те години. Смятаме, че банките трябва да гарантират собствената си ликвидност и централните банки наистина много добре се справиха в ситуацията на криза, защото те оставиха банките да решават сами проблемите със своята ликвидност. Нека да не се връщаме към мисленето от 56-те години. И още един-два важни момента на този слайд. И виждате, че това изкривяване, този стремеж, нездрав стремеж към облигациите на правителство, държавните облигации, води до значителни проблеми за кредитиране на частния сектор. Това не е практически оправдано. Не и практически разумно да се говори за стабилно и нестабилно финансиране, защото всяко финансиране е нестабилно по време на криза. Ако накарате на сила банките да запазят нискорисковете си активи, вие може тогава да ги накарате, без да искате, да поемат повече рискове в другите си портфейли. И сега вече приключвам. I've still got one left to go, haven't I? No, you're one over already. <laughs> You're a minute over now. Okay, I'll... Добре, тогава ще приключа, но като цяло основният проблем е, че няма такова нещо като стабилност в финансовите пакети. Защото ако накарате банките в една сфера да минимизират риска, те ще го максимизират в друга. И ако мислим за, за бъдещето, искам да ви кажа, че трябва да мислим за преките последици, свързани с търговията между банките. Така че иновациите вече са започнали. Така че тук ще спра. Благодаря ви. Благодаря много. Наистина, вие ни е, е, дадахте много задълбочен преглед на нещата, за които говорим. Сега, ако докладчика желая да е, вземе думата, Франсуа. Благодаря, е, дами и господа. Ние като Европейски парламент е, наистина трябва да, да участваме по- по-активно в предварителната работа на Базовския комитет, а не да се включим, когато вече е късно. Ето защо сме благодарни, че толкова много въпроси се появяват, е, толкова е, и толкова сигнали за, за е, неправилно раз, е, разработване на текстовете. Един от тях е свързан с е, е капиталовите изисквания. Наистина е, това, че банките получават капитала си от капиталовите пазари. Втория проблем е е, е, за минималното участие, е, а именно, че се задействат рискови пари, а не собствен капитал и разбира се въздействието на заемите върху реалната економика. От тук и моя пръв въпрос, който се отнася до Базъл. Ския комитет и е, всъщност е, е, очаквам отговора, именно какво смятате вие е, за трите останали пеналисти, е, що се отнася до въздействието върху реалната економика. Вие също е, разследвали ли сте въздействието върху реалната економика и можем ли да разчитаме, че ще се направи опит, чрез който не само банките, капиталовите пазари и другите критерии, за които говорим, ще можем ли да разчитаме, че въздействието върху реалната економика ще бъде проучено внимателно и как е, мислите е, от казаното, е, заказаното по този въпрос от е, тримата други панелисти. Боя се, че няма да имаме време да отговаряме на всеки въпрос е, е непрекъснат, е, е, е, въпрос по въпрос, е, така че ще съставим един списък от въпроси и мисля да изслушаме всички, след това да отговорите наведнъж към всички панелисти. Ще ви кажа вече какво имам на списъка си. Господин Блум, господин Ландбергс, имената, които чухте, плюс аз, казва председателката. Ако някой друг иска, моля, кажете. Аз бих подкрепил докладчетите е, защото не мога да си представя, че този комитет, е, когато е, става дума за конкретно законодателство, ще е удовлетворен от дефиницията на капитал изисквания. Нямам, не, не мисля, ще тук да се занимавам с юридически тънкости. Просто трябва да имаме ясни правила – и да дадем на държавите членки на, на, на а именно едни а, е, разумни кредитни линии и аз съм сигурен, че а, е, е, комитета има предвид това. Втория въпрос е следния, съвсем накратко. Как а, с добри подходи ще можем да, да, да, да да вградим анти, анти, елементите на антицикличност, които да функционират на практика, а не да останат само на книга. Това очаквам да чуя от панелистите. Какво е, ще добавят към казаното тук на базата на собствения си практически опит? uh, yeah. Филип, да, няма да повтарям въпросите, които вече бяха зададени. Искам само да попитам господин Глендал нещо. Ако смятате, ако казвате, че банките използват е, деривативи за е, да избягат от е, правилата, е, ако наистина така е, е, това е вашето послание по капиталовите изисквания, какво би било търпяно или нетърпяно по отношението на деривативите? Е, или е, дерибитив, е, дали това ще помогне всъщност да се е, запушването на тази дупка ще помогне да се реши проблема с деривативите. Добре, първо да чуем за макроекономически ефект, капиталовите дефиниции за антицикличността и после как да избегнем проблема с деривативите. Ако искате, е, не всички е, сте задължени да отговаряте на всички въпроси, както искате и реда е в реда на е, изказалите се част от въпросите бяха на немски и не знае дали да не приключа на немски, не ще се опитам на английски да отговоря. Моя финансов немски не е толкова добър. Um, so I think on the issue of the uh, по въпроса за реалната економика. Очевидно, първия въпрос е, е този опустошителен ефект върху реалната економика е, на кризата, когато е, няма достатъчно капитал. Давам, дадах ви цифри, знаете въздействието, знаете домино ефекта и знаете, че банките има и не ба, извън банков финансов е, сектор, но банковите все пак са в център на финансовата система и в последната криза всичко е, е, е, рефлектира отново в банкови системи и изкристализира там. Е, от това е изходния е, пункт. Сега искаме да отидем, да, да, да постигнем положение, при което имаме една по-жизнен е, е, жизнен банков сектор, е, с съответната ликвидност, е, която да се гарантира по-устойчиво в, е, в цели, по цялото продължение на цикъла, не да имаме тези такива зигзагообразни движения. Въпросът е обаче как да го постигнем и да сме сигурни, че и в дългосрочен план, но и в периода на преход економиката няма да страда. Така че ние правим редица економически оценки на въздействието е, и то не е банка по банка, а си задаваме въпроса, ако увеличим капиталната ликвидност съседи, колко си, е, е, в е, определения срок от G20 или по-дълго, какъв ще бъде ефекта върху економиката. Искаме да калибрираме този срок на прехода, така че това предвижване да стане от съществуващите ресурси и със съответния капитал и набиране на нов капитал, ако това се налага. Другото, което искам да спомена. Според мен тези реформи не клонят към и, и не са насочени към малките банкови институции, е, защото една е, непропорционален дял от такива реформи ще удари е, капиталовия пазар, деривативи, секюритизация, е, всякакви търговски дейности. Е, за по-малките банки е, Единственото, което искаме за тях е в е, добри периоди да изградат е, буфери, резерви и да имат висококачествен капитал. Но диференциацията е много голяма по отношение на тези мерки, е, които действително са насочени към по-крупните финансови институции. Благодаря. Барбара, искаш ли да отговориш или да добавиш нещо към казаното от тук? Първият коментар е, че понякога излежа, се забравя, че е, е, е марки, е, пазарите на слапове по неизпълнение на дълга и секюритизацията са различни неща, защото това е, много помогна при използването на е, секретизацията и използването на е, деривативи. В положителното беше, че бяха използвани такива. Това, от което обаче трябва да се изчисти системата е да не се злоупотребява с тези средства, не с добрата, доброто им приложение. Малките и средни предприятия наистина е, са е, могат да, да доведат до, до обрат поради това, че в новите регламенти за секретизацията ние сме из, извадили ресекретизацията на е, но сме е, извадили и сме премахнали добрата секюритизация е, и мерките за е, добро съотношение между собствени и земен капитал. Е, така че е, всъщност е, това е, е, би трябвало наистина, е, до тук действахме в основа на добри продукти, които е, свършиха добра работа в миналото и би трябвало да помогнат на реалната економика. Но, разбира се, бихме искали да постигнем стабилност в загубата на кредити, очаквани и неочаквани и загуби в счетоводните, операции. В такъв е, в първия случай е, с Испанската банка видяхме това и в Великобритания банките. Тази е, процикличност и възможността от неизпълнение на дълга, това такива елементи бяха вградени, които правят капитал много по-стабилен и се радваме, че надзорниците приеха тези мерки и ни насърчиха. По очакваните загуби имаме динамичното провизиониране, прогнозиране и смятаме, че наистина това е добра мярка и смятаме да я приложим в, е, банково, в банковото дело. По е, отчитане на загубите, е, адаптирането по CVA е нов елемент е, би трябвало да сме сигурни, че тук не става е, актуализация и адаптиране по е, една справедлива стойност, но ясно е, че ако имаме една добра счетоводна система и съответното управление, да се оглежда добре и деривативите, тогава смятам, че някои от тези мерки дори няма и да се наложи да се прилагат. Благодаря, господин Трико. Да, благодаря. Бих искал да се сръдоча върху дериватите. Честно казано, смятам, че това е една тема, която няма да бъде разрешена от Базел 3, просто защото никой не може да разграничи между доброто и лошото използване на деривати. Всеки дериват може да бъде използван или за хеджиране на риска, или за хазарт не мисля, че регулаторите някога ще могат да направят това разграничаване. Така че аз смятам, че проблема трябва да бъде решен от друг ъгъл. И отново се връщаме към основната банкова дейност. Според мен, реалният проблем е простичкият факт, че банките могат да продават риска, който те генерират. Обаче, това не беше така преди десетилетия когато економическия растеж беше по-бавен и банките бяха по-сигурни, защото, просто казано, банките трябваше да отчитат до матуритета рискът, който те генерират. И ако вие давате заем за 15 години и вие знаете, че този банк ще е във вашите счетоводни активи 15 години, вие трябва да гарантирате това, че това е добър дълг, а не лош дълг, защото иначе вие ще губите пари. А сега ние може да генерираме риски да го продадем още утре и обикновено. Вие го продавате на участници на пазара, които могат да не са чак толкова компетентни, колкото вие. Така че от регулаторна гледна точка, това, което трябва да се направи, е да се създадат стимули за бизнеса, за банките, банките да продължат да отчитат всичко в своите счетоводни документи, защото ако вие вписвате нещо във вашите счетоводните отчети и създадете дериват, това не премахва записа от вашата книга, от вашия счетоводен отчет. Тоест, вие по този начин не продавате риска на някого другиго. И този проблем не беше решен. Моля, решете го. Председателят, благодаря ви. И нека, заповядайте вие. Аз бих искал да спра върху реалната економика и дериватите. За реалната економика. Мисля, че трябва да сме по-внимателни, когато разглеждаме това, което става в момента, защото в момента банките не предоставят кредити и предприятията започват да фалират. Ние трябва да помислим дългосрочен аспект каква е правилната регулация и по какъв начин се отчита влиянието на економическите цикли. Банките не предоставят заеми просто защото те имат много дългове. Има също така проблем за промяна на съотношението между заемния и собствения капитал в полза на повече собствен капитал. И те също така не знаят доколко е устойчиво това възстановяване предвид големия фискален дефицит, най-големия след Втората световна война. Затова в много случаи честният сектор в момента увеличава дела на собствения капитал в общия си капитал. Трябва да се мисли за законодателство, което е стратегическо по целите си, но също така трябва да предвижда един преходен период, така че да не бъде неблагоприятно повлия на економиката. Сега за дериватите. Дериватите, търгувани извън борсата, са наистина интересен въпрос. Аз не съм за това да се обвързват различни продукти помежду си, но мисля, че трябва да се зададе въпрос какви дейности могат да бъдат извършени с тези продукти и дали тези продукти трябва да бъдат смесвани, съчетавани и дали банките и другите финансови институции дали трябва да смесват тези продукти с продуктите на типичното търговско банкиране защото загубит на капиталовия пазар наистина могат да засегнат търговските банки и финансовите конгломерати. Ако AIG е фалира, то тогава ще има огромни загуби. Ако AIG е не беше спасено от американското правителство, и Goldman Sachs ще, ще да фалира. И ще трябва да се плаща все повече и повече бъдеще, когато има едно такова плъзгане надолу. И за това всъщност, ако защото беше подпомогната AIG, за това Goldman Сакс не загина. И аз смятам, че нещата като застраховане и това е точно в същината на секюритизацията. Защо провеждаме това заседание за капитала? Капиталът е това, което е необходимо във времена на криза – и ако извинете, за да се правят залагания. И точно за това банките застраховат капитала си чрез деривати, чрез хеджинг. Тук трябва да се изготвя една инвентаризация, един списък, в който са внесени и са описани дериватите помислете за това как се извършват тези дейности, а не просто да забраните тези е, дейности. Има един друг свързан въпрос. Ако използвате деривати, за да прехвърлите отговорността, и точно това се случва в момента, то тогава трябва да помислите коя е най-добрата структура на регулаторните органи. Дали те трябва да отговарят само за банките или също за страхователните дружества. Защото просто една банка може да прехвърли своите обещания на един застраховател и особено застраховател в друга страна. Затова тук стои много остро въпрос с това по какъв начин трябва да бъдат изградени регулаторните органи. И дали регулацията трябва да бъде много твърдо разграничена в зависимост от конкретния сектор или конкретната дейност. И тук спирам. Мисля си, че вие ми сигнализирахте да спра. Не uh, Благодаря ви. И сега. Онези, които поискаха думата, ще имат. И ако имаме още време, тогава ще имаме възможност за въпроси и отговори. Първо, бих искала да благодаря на докладчика и комисията за това, че поканиха толкова блестящи експерти. Бих искала да благодаря на нашите оратори. Мисля си, че видяхме, че има сериозни различия в мненията. Но мисля си, че всички сме съгласни, че имаме нужда от нови правила за банките. И както знаем, дяволът е в детайлите. Благодаря на Евстебанк за това, че ни напомнихте за въздействието върху малките и средни предприятия, потребителите, клиентите на банките. И ако се затяга законодателството, Искам да задам следния въпрос. Защото База казва, че капиталовите изисквания вече са били повишени за секюритизация търговските портфели. И има сериозно различие между банковата общност в различните страни и различните страни за това. По какъв начин това трябва да се започне и кога? Поради въздействието върху реалната економика. Ще бъде наистина полезно, ако можем да разберем оценката на въздействието, което предоставяте. Как база възнамерява да разпространи своята оценка на въздействие, така че да се запознаем с нея. И сега вече преминаваме към директива за капиталовите изисквания 4. И е много важно да бъдат създадени нови правила за капитала, за съотношението между собствения и земен капитал. Но какви са вашите приоритети? Знам, че в един идеален свят ние знаем какво да правим, но откъде вие бихте започнали и какъв би бил предложен вас график за реализация на тези предложения? Благодаря сега, Свен. Ще задам въпроса си на немски, е, да се радва и господин Ерланген. А, имам въпрос на господин Трехел. Ако и други искат, е, и други се радват, това е добре. И господин Вольман също се радва, че ще опитам на немски. По принцип, в тази комисия има съзнание за плуралитета в банковата система е, и в държавите, отделните държави ето, че не мога, не ми идват немските думи. А, също така и една особена чувствителност към регу... регламентирането, което сега се очаква не само това, което ще произлезе от Базел, но и въпросът как ще действаме с системите за гаранции. За това всичко има ясно съзнание тук. Чух, е, господин Трихъл, много ясно това, което казахте, но имам обратен въпрос. Е, е, Колкото став, ние сме една австрийска спестовна група и питам ви защо оказвате такова влияние в Австрия за подкрепа на държавата, за блокиране на, на лихвения процент, е, ако наистина е достоверно това, което казвате, е, и вие лобирате за това, което е ясно от публикациите, но учитайки е, възприемането на директивата за е, съответна директива в, е, в, в е, Австрия, защо тогава е, имате филиали на Кайманските острови? би трябвало наистина да се помисли и дали тези клонове там е, могат по някакъв начин и правят нещо да подкрепят реалната економика, да подмагат реалната економика. Ja, vielen Dank. Ich habe zunächst mal eine Frage an Stefan Walter, den Vertreter. Въпросът ми е, е към представители на Базълския комитет. Ние вече сме били свидетели на това как е, предложения от Базъл е, се прилагат от Европейски, се вземат предвид от Европейски съюз, но други не са изпълнявани както трябва. Въпросът ми е как оценявате ситуацията в момента, този път всички заинтересовани страни сега е, е, смятате ли, че ще направим всичко по силите ни да се приложат тези, този регламент, да се приложат вашите предложения или пак ще се, Европа ще се дърпа? Е, изходите ни позиции са доста различни по отношение на финансовите институции в Европа и в САЩ, е, когато се мисля за леверидж, за съотношението между е, собствени и е, наемни и земен капитал. Разликата между Испания и Италия, между Франция и Германия е много голяма. От тази, от тази гледна точка аз се питам е, всъщност как можем да, си, да стигнем, е, да изработим един, е, едни единни срокове за прилагане, за изпълнение. Как очевидно ще поставим прекалено високи изисквания пред една или друга финансова институция, ако, ако поставим много кратки срокове, те няма да могат толкова бързо да наберат изискуемия капитал. И другия въпрос към господин Вигнал е, не знам как се произнася името ви, понеже ако нали, в Австралия е Бландер, в е, скандинавските страни, в е, Блундел, все едно, вие бяхте председател на един, една комисия в ОИСР, която изготви доклад за финансовата криза, реформа на финансовата криза и стратегии за излизане от кризата. Това, което представихте тук днес, е, до голяма степен се основава на този доклад. По-конкретно бих искал да се спра на предложение, което се формулира и в доклада, а именно как е, от е, организационна гледна точка, е, как ще изглеждат, какви промени в финансови институции трябва да се, как трябва да изглеждат промените, реформирането на финансови институции, какви да бъдат, какви гаранции да бъдат градени, вие все отре смя... смятате ли, че има а, стандартни решения или трябва да се вземат, а, предлагат решения по мярка? И друго, една критична бележка чухме и от вас и от Гозин Трайхъл, че че а, това е нещо ново за какво е, е новото в предложението от Базовския комитет. И затова много, така смятам, че много внимателен трябва да бъдем. Това малко ме изненада. Добре, нека да отговорим първо на тази група въпроси. може би да следваме е, реда, в който бяха зададени, за да не се получи объркване. Благодаря. Да, в доста тежка ситуация съм. Някои от коментарите се занимаваха с изпълнението. Що се отнася до таковските портфели, трябваше да кажа, че Базовският комитет е казал, че таковските портфели, по-скоро правилата за тях, трябва да бъдат вече реализирани до края на тази година вече сме извършили проучване на въздействието. В момента извършваме едно изследване за изчистване на детайлите и съвсем скоро ще го приключим, може би до средата на тази година. Целта е да видим дали трябва да подобрим указанията и насоките за изпълнението. Но ние смятаме, че Изпълнението трябва да бъде своевременно. Аз разбирам, че вие имате някои опасения, че може би ще има забавения в САЩ. Ние контактуваме с длъжностни лица в САЩ на най-високо ниво. Те са ангажирани с изпълнение на правилата и те се стремят максимално бързо да трансформират тези правила в нормативна уредба. Тук също беше казано, че Базел 2 все още не е изпълнен. И защо тогава ще говорим за Базел 3? Първо, трябва да кажа, отрешаващо значение е пълното изпълнение на Базел 2 от страна на САЩ. Те го изпълниха като разпоредба, като нормативна уредба, но нямат на практика достатъчно институции. Обаче през април още 6 институции започнаха да работят успоредно и се очаква да има 10 институции, но САЩ пред група на 20-те се ангажира с този процес, така че можем да очакваме напредък. Що се отнася до обема на капитал, определено ние знаем, че в САЩ бяха направени проверки за издържливост и бяха дефини предложени дефиниции за капитала и буферния капитал, така че в САЩ наистина има много сериозно движение в посок повишаване на капитал. Що се отнася до съотношението между собствен и земен капитал и различните отправни точки в различни страни, ще кажа тук, че когато кризата се разрази и стана много задълбочен, то пазар започна да дисконтира пред активите, претеглени спрямо риска. И много институции имаха сериозни проблеми, защото те не следяха достатъчно внимателно какво става. И наистина тук може да се въде един възпиращ механизъм. Вие не можете да се занимавате само с, с отношението на риска. Вие не трябва да снимават само съотношението между собствени, заку... Е, собствени и земни средства. Вие трябва да взимате няколко фактора за приоритетите. Очевидно, дефиницията на капитала, на силния капитал, дефиниция, която обхваща всички рискове, е нещо много важно. Също така е много важно да включим нещо и за ликвидността, защото, както вече казах, много институции изглеждаха платежоспособни, но фактически те станаха неликвидни. Вие може да сте и прави в дългосрочен аспект, но важното е да се осигури ликвидност. Без ликвидност няма движение напред. Аз съм говорил с много различни заинтересовани страни по тези въпроси. Ние полагаме максимални усилия да предложим нещо стойностно, но е много важно да бъдат установени и отстранени първопричините за кризата. Ние се стремим да обединим пруденциалния надзор на микро и на макро равнище. Ние получихме много коментари и бележки и ние, разбира се, много внимателно ще ги проучим и ще се постараем да продължим да усъвършенстваме капиталовия пакет, както що се отнася до неговия замисъл, така и до неговото адаптиране към реалната ситуация. Има сериозен риск, че отново можем да изпаднем в подобна криза. От политическа гледна точка, разбира се, е важно, че спомените избледняват, хората се придвижват напред и ние, разбира се, ще установим необходимото съотношение между собствените земните средства. Но така или иначе, живот продължава и разбира се, ние ще изготвим и график за нашата дейност. Така че това е, което се да кажа. Благодаря ви. Моля, бъдете кратки във вашите отговори, защото ще имам поне още един кръг от въпроси и отговори. Барбара, заповядайте. Въпросът не беше към мен, но така ли, че ще отговоря кратко. Първо, искаме да подчертаем, че от решаващо значение да има единен график за изпълнение в цял свят, просто защото пазарът е глобален. И ние видяхме, какви проблеми имаше с Базел 2, просто защото в САЩ не се изпълняваха принципите на Базел 2. Дейността не трябва да бъде просто едновременна, трябва да има едини правила за всички. И просто няма едно единствено нещо, което да се рече Базел 2, има стотици Базел 2 uh, uh, на пазара в целия свят. И разбира се, ние ще се постараем да насърчим арбитража. Сега за графика на влизане в сила на новите правила. Ние смятаме, че не трябва да се избързва с решенията. Когато ще видите резултатите, вие ще видите, че това е едно радикално преработване на правилата. Това не са козметични промени. И не само корпорациите са у нези, които са били засегнати. Те имат и продължават да имат токсични активи в своите баланси. За това важно е проблемът да бъде решен, решен веднъж и за винаги, а не просто да се опитваме да се приспособяваме към проблема в бъдеще. Очевидно, не всички страни ще излязат по едно и също време от рецесия. Това също е важен подход и затова съм съгласна с това, че не можем да определим единно съотношение между собствен и земен капитал. Да, заповядайте. Благодарим, Трехъл. Съвсем накратко само да отговоря на е, въпроса, който постави господина, който каза, че немския му е слаб. Е, въпросът беше насочен към мен, така че аз ще отговоря на е, също така слаб немски. ако може би е, наистина, ако съм допуснал малко агресивен елемент, е, то привкус в казаното е, на австрийските банки по отношение на немските, то колкото и до клона в е, Кайманските острови. Немски ви е, беше много добър, но е, вашето проучване не е точно, не е достатъчно добро. Имаме, както много други банки, имаме адрес в Кайман, на Кайманските острови. Deutsche Bank и Бавария има и много от провинциите в Германия също и това е от чисто данъчни, данъчни съображения. Ако отмените този данък, човек просто няма да имаме никакъв проблем абсолютно ненужно ни е всичко това. Но искам да кажа, че много международни организации и доброволни такива, включително ЮНЕСКО, които вършат бизнеса си чрез изделки чрез Делауер, просто за, за, за, за това. Изключете Кайманските острови, е, островите в е, Ламанша, тогава е, нещата ще се задвижат. Ще дойде, си дойде на място. Това не зависи от нас и от политиката. Uh, thank you. <clears throat> Thank you. I'll just, um, <clears throat> I'll just answer the one question that was... Ще отговоря на въпрос, който беше зададен към мен. Това е въпроса за документа, който подготвяме за стратегия за излизане от кризата. Ще говоря за дериватите. Мисля си, че това, което казах, не си изцяло отговаря на това, което пише в документа, защото когато разгледам всички причини на кризата и всички проблеми, които трябва да решим. И виждаме, че това е отразено в предложенията на Базел 3 и ние подкрепяме тези предложения. Обаче основното е, че най-важното нещо за нас е съотношението между собствен и заемен капитал. И освен това, що се отнася до този въпрос на разделянето, дериватите са нещо, което инвестиционните банки използват и продават на търговските банки, които са изложени на голям риск в резултат от това. Има един много добър доклад, публикуван от АПРА, австралийския регулатор. Става дума за структурата на холдинговите компании. Този доклад беше публикуван през Марти и е там много добре отразен аспекта на надзора. В това предложение ние сме абсолютно ясни, що се отнася до съотношението между собствените и заемни средства. Но когато става дума за холдинговите дружества, аз използвах примера с Сантандер, защото генерален секретар и аз се срещнахме с госпожа Бутан, дъщеря на основателя на Сантандер, и ние обяснихме нашата представа за структурата на дъщерните дружества, светлината на нашата стратегия за излизане от кризата. И госпожа Бутан ни е каза, но това е точно нашата структура. Ние казахме да. И това е наистина нещо важно. Вие може може да кажете, че европейските банки не могат да имат субсидиарна структура. Ние имаме такава структура и представители на тази банка седи в тясно от мен и това е най-печелившата банка в света в момента. Тази банка не прави глупости. Тази банка премина много успешно през кризата благодарение на своята географска диверсификация и структурата на дъщерните фирми. В случая на Сантандер, разбира се, основният ключ към успеха беше доброто управление. И наистина има добри примери на добро управление. Винаги ще има един пример на лошо управление. И ако вие винаги разчитате на добрия председател на надзорния съвет, на добрия управителен съвет, вие няма да стигнете далеч. Ние трябва да имаме една структура на дъщерните фирми. И ако вие не се справите с този проблем, вие няма да може да се справите с кризата. Тоест, фактически, вие ще избягате от отговорността си. Не трябва да позволявате на търговските банки да смесват различни продукти и Сантандер точно е добър пример с неговата структура на дъщерни фирми. Ние в нашия документ много препоръчваме точно този модел. Мисля си, че това, което казах, днес едва ли изненадало някого. С друг колега ние публикувахме нашия доклад за Базел 2 преди няколко години. Но проблемът е, е винаги с отправната точка. Когато прочетете документа Базел 3, вие ще видите, че има много неща, които са просто автоматично пренесени от Базел 2. Но това няма да реши проблема, защото не се решават най-важните проблеми съотношението между земния и собствен капитал, нивото на риска и т.н. Ако тези проблеми не се решат, просто ще имате друга криза. Благодаря ви. Сега се връщаме към депутатите. Заповядайте, имате думата за въпроси. Благодаря на всички е, оратори. Наистина много интересна беше дискусия тук и отговорите и въпросите. Искам да ви върна към една тема, която бе поставена миналата седмица в специалния комитет по финансово, економическа и, и, и социална криза, когато политическия отдел всъщност представи един доклад е, в него се съдържа заключение, че прекалено много се е разчитало от страна на финансовите институти и регламентите, е, особено в Базел 2, на математическо моделиране. И макар, че е, се оказва практично и полезно да се използват математически модели, те не са достатъчни за решаване на проблеми по време на криза. Особено, че те не улавят редица рискови фактори, менталитета, колективното сриване, паралелното действие на много е, фактори едновременно и много от тези институции и регулатори използват и същи модели, а тези модели водят до същите е, е, тип хеджиране и така нататък. Е, дали изказалите се тук ще са съгласни, че има прекалено е, така е, уповаване на, на моделирането е, математическото в това? Много се говори на английски и на немски, затова сега ще си задам въпрос на френски. Първо искам да ви благодаря, че сте тук и намирам, че този момент на мнение е много важен, до толкова доколкото за гражданите, и сега ще го кажа много категорично, Комитета по Базел е нещо несъществуващо, граждани не знае как функционира и за какво става дума. За това аз много се радвам, че сега дискутираме, защото действително тези теми се отразяват върху живота на всички. Удовлетворена съм от е, вашите забележки за кооперативните банки, защото действително в някои от държавите на Европейския съюз те са половината от финансирането на е, малките и средни предприятия. Това е много важно. Но имах е, въпрос а сега станаха два след това, което казахте, господин Бландел. Не само трябва да се финансира реалната економика, но според вас коя е мярката, която може най-добре да доведе до финансиране на дългосрочни проекти. Ние трябва да финансираме преобръщането на нашите економики върху към гръстеж. и според вас каква ще бъде най-добрата мярка, за да се насърчи дългосрочното финансиране. И дребният въпрос, който специално е, към вас, е, господин Бландъл, нямам нищо против е, модела на Сантандер, той е напълно е, е, похвален. Обаче дали това е най-добрият модел, адаптиран към вътрешния пазар, единия пазар, защото ние сме в един европейски модел и не, не държим във всяка държава да има а, собствен модел с заключен капитал. Затова вие как виждате този модел в нашите условия на Европейския съюз? Свежек. Господин Свежек. Uh, thank you, Madam Chair. I'll... I'll be quite brief and uh, I've got one. Ще бъда кратък. Въпросът ми е към господин е, Трихъл от е, Ерсте. Много високо цена неговата е, откровеност тук. Един доклад на ОИСР неодавна подсказва, че бон... отношението към бонусите в банките трябва да, се... да е различно когато е, той проистича от е, е, заеми, е, отпускане заеми или продажби на заеми и разпределение. Какво мислите по въпроса? Благодаря. Има ли някой друг, е, който иска думата? В такъв случай е, две неща, е, които са допълнителни въпроси по теми, за които вече говорихме. Е, конкретно, по е, оценката на въздействието, направено от Базълския комитет. Господин Уолтер, в отговора си вие се спряхте върху е, времевия фактор. В почти всичко свързахте с времето, че оглеждате микро и макро въздействието, но членовете на този комитет, пък и аз самата, се интересуваме от това дали всъщност гледате на, на проблема в, контек, в контекста, в който всичко друго става. Например, капиталовите пазари, деривативите, извън е, допълнителните капиталови изисквания, които е, вие е, предлагате. Знам, че вашата сфера на действие е банкиране, но ние не, не разглеждаме банкирането отделно от всичко останало. Това ме навежда и на темата буферите, които да се е, задействат в е, моменти периодни рецесия. Трябва да сме наясно, да признаем, че е, ние се намираме в рецесия или поне сме на ранен етап от да, излизането от кризата. Е, така че как идеята ви за изграждане на такива буфери се е, съчетава с е, реалността, реалностите, в които се намираме държавите членки? Тоест, е, как можем да заложим някакъв е, общ срок на прилагане за всички? И да добавя нещо към казаното от Кейс Свинбърн – в последния си мандат е, е, депутати бяха е, така притеснени за неща като съотношението и и тейл рисковете, фактори на корелация и тейл рискове. Предполагам, че по тази тема се работи но как е, ще сме сигурни, че успяваме да е, отразим това право е, по отношение на дългосрочния ефект, а не да се паникьосваме и да се фокусираме върху това, което се случва непосредствено. Това е въпроса. Сега е, давам думата на панелистите. Господин Лотър първо. Благодаря ви. Господин Карас, искате да се изкажете съвсем накрая или сега? Сега. Да, докладчика би искал да се изкаже. Госпожо председател, до, дебата до тук показа колко важна е нашата комисия. Моето впечатление, и искам съвсем ясно да кажа, е, че е, когато, когато е, се загуби, е, се наруши баланса, когато е, банковите структури вече не, когато не, не се засили банковия сектор, оттам и реалната економика, тогава се стига до момент, когато тогава вече предложенията за директива и изменение директивата няма да получат е, е, мнозинство в парламента. Ние всички трябва да действаме заедно, за да може е, откритите въпроси да се обсъждат резултатно. И въпросът ми сега е, от ваша гледна точка, от ваша гледна точка, досието не трябва да се затваря. Кога ще стигнем до резултатите, е, от, е, е, ще, ще имам резултатите от проучванията и кога И след това на базата на резултатите от тези проучвания ще трябва ли да се направи ново проучване върху реалния сектор, малките и средни предприятия? Сега въпроса за, за търговските е, банкиране и за, за търговските портфейли. Е, е, ако тези е, е до края на годината това де-факто трябва да се приключи е, това досие. Също време обаче чуваме, че е, американците е, най-рано в първото тримесечие на 2011 ще направят това а някои казват дори, че е, става дума за 2012. Значи е, това излиза ли, че е, нашата директива ще се започне да се прилага 2011 или 12. Е, въпросът е, е, ще трябва ли при е, поставяне на сроковете да се отчитат отделните, да се съобразят всички тези фактори, защото би трябвало да се борим с кризата с общи усилия. Добре, от друга страна обаче трябва да помислим дали предложенията са достатъчни за да преборят кризата и какви са, какво е въздействието им върху реалната економика в момента и дали е, засиление, увеличението капиталови изисквания на собствен капитал чрез различните структури в, е, на, на, на европейските банки ще, ще, какво означава това за, за предоставащите е, и получаващите кредити в Европейския съюз. Миналата седмица тук стана дума, че Европа зацикли при определене, дефиниране на капитал адекватност. тук е, е, получава се една диспропорция между е, котираните на борсата предприятия, продаващите акции и тези, които не са на борсата. Трябва наистина да помислим за различните банкови структури и економически структури и е, нека да не казваме само е, ще е, постигнем равновесие, след като, като предложението, което правите, води до разграничаване на котираните и некотирани и, и че капитала на тези, които не се, не се котират на борсата, се дефинира по много по-прост начин, отколкото на другите. Тук има сериозни различия. И от европейска гледна точка в е, ние всъщност имаме повече чуж капитал, отколкото американците. И е, поемането на този чуж капитал е о, до, нещо положително, по-малко риск се поема, е, но, но то, това ще е, ще бъде по-трудно приложимо в реалната економика, по отношение на реалната економика в Европа, отколкото по отношение на реалната економика на трети страни. И моля ви да имате точно това предвид, е, освен е, всичко останало. Благодаря много. А сега да дадем думата господин Уолтер. Може би можем да си позволим а, е, просрочка до, до 10, 5 и 10. може би ще имаме малко е, е, луфт до и 10. Благодаря ви. Наистина, за съжаление, времето е много малко за такава важна тема. Прекалено голямото доверие към моделите наистина е проблем. За съжаление, няма един единствен прост отговор. Трудно е да се намери един упростен модел. Корелационните модели са сложни. Може би е добре да се разработят различни модели за разглеждане. Едно и също явление трябва да има също така проверки за издържливост и други. Ако решат на един модел, например, в период на пикова ликвидност, това ще бъде много опасно. Що се отнася до насърчаването на по-стратегически проекти в полза на економиката и околната среда, мисля, че тук отново укрепването на банкова система с стимули, които са по-скоро насочени към дългосрочни хоризонти, а не краткосрочни ползи. Това, разбира се, включва и счетоводството, и възнаграждението, и отчитането на различията на циклите в економиката. Всичко това води до по-устойчиво банкиране. За графика и определянето на сроковете. В по-широк контекст, що се отнася до буферите, тук също така ние ще имаме различни видове информация през юни и юли. Ще се опитаме да ги обединим. Ще бъде много важно да се предложи едно пълноценно предложение, отчитащо реалността, което ще отчита и някои от предложенията, които вие внесохте. Наистина, много е важно да обмислим по какъв начин въздействието върху банките и другите сектори ще има последици. Какви последици ще има това въздействие? И в нашите анализи ние трябва да мислим коя е разумната ни цел, към която се стремим и какви са разходите, каква е цената, която ще трябва да платим, за да достигнем до съответните етапи по пътя към целта. Така е, че основната ни цел е да обединим цялата налична информация и да предложим да формулираме едно добро предложение. Говорихме за различни банки, включително кооперативни банки. Ако разгледате сегашните изисквани споразумението от Сидни 99, то ще видите, че то не говори нищо за кооперативните банки. Сега в момента трябва да потърсим баланса и да формулираме принципи. Трябва да помислим кои други бизнес модели трябва да бъдат отчетени. Ние установихме, че някои от тези 14 принципа могат да не се отнасят към кооперативни банки и към други финансови институции. трябва да се реши също така какво това означава в европейски условия. Защото в Базовския комитет не винаги се отчита европейския контекст. Що се отнася до различните видове капитал? Мисля, че вие говорихте за тихите партньорства. И отново основната полка от кризата, като че ли беше, че когато една институция се намира под сериозен натиск, то тогава пазара иска да види какъв е капитала, каква е ликвидността. И всъщност пазара върви срещу това да не се разпределя печалбата. Разбира се, целостта на този компонент трябва да бъде укрепена. Също така съотношенията, рисковете. Наистина, абсолютно съм съгласен с вас за буферите и как да се премине към новите стандарти. Много институции в момента имат добри печалби и ние знаем, че предстоят още нови сътресения. Ще бъде достойно, за съжаление, ако банковия сектор не започне сега да се придвижва към по-високи буфери, за да се подготви към сътресенията по пътя. Затова не искаме да финализирам нашия пакет, за да предложим ясна посока за банковия сектор. Благодаря ви. Барбара? Първо, за вътрешния пазар – като банк на Древно ние смятаме, че нашата организационна структура прекрасно се вписва в нашия модел на дейност. Ние сме доволни от нашата структура. Това, което искаме да отбележим е, че разбира се ние го правим за това благодарение на корпоративното управление и вътрешната дисциплина. Затова ние изискваме нашите дъщерни фирми да бъдат на най-високо ниво. Разбира се, това отговаря на това, което изискваме и другите ни бизнес модели. Що се отнася до прекаленото разчитане на моделите, мисля, че понякога това се преувеличава, цялата тази идея. Защото в много банки смятам, че економическите капиталови модели не са били съвсем ненадежни. Първо, риска от недостатъчна ликвидност – който предизвика тази криза, никога не е бил идентифициран от тези модели. И много често the... се задава въпрос, защо моделите за капитал не са разкрили този проблем. И просто защото те не разглеждат точно този вид, те разглеждат други видове риски, са съвсем успешни за тази цел. Също така, що се отнася до рейтинга, то моделите за рейтинг също не винаги могат да разкрият всички проблеми. При все това, разбира се, всеки модел има своите ограничения и се обсъждат най-различни модели. Всичко всъщност се свежда до това как се използват моделите. Ако имате необходимата дисциплина и корпоративно управление, ако вашето ръководство е наясно за рисковете и е наясно от какви предположения се изхожда при оценката на рисковете, вие няма да допуснете провали. Така че аз мисля, че всичко се свежда до управлението. И това управление не може да бъде гарантирано чрез регулация. То може да бъде осигурено само чрез добър надзор. И Испания е много добър пример, защото представителите на надзорния орган непрекъснато са при мен и ме питат за моделите, които изпълнят. Да, заповядайте. Благодаря ви. Аз също ще започна с математическото моделиране. Изцяло споделям мнението, че това е нещо, на което му се придава прекалено голямо значение. Банките не функционират възоснова на тези модели. Но ако искате да разпределите отговорността, то нези, които получиха Нобелова награда по економика за опционите, е, би трябвало всъщност да върна доброволно своята Нобелова награда преди тя да им бъде отнета. Защо се отнася до ограничението на бонусите? Мисля си, че това е една твърде сложна тема. Ние сме банка, която работи на древно. Имаме 50 хиляди служители и от тях 49 700 Силно получават бонуси от 3, 4, 5 хиляди евро. И това са хора, които всъщност отпускат заеми. И ние не им плащаме големи бонуси, защото просто вие не печелите много пари, когато предлагат обикновени заеми. Големите бонуси получават инвестиционните банки, които получават огромни печалби от продукти, изискващи нисък капитал. И това е нещо, което е погрешно. Хората, които са ни докарали до кризата, получаваха огромни бонуси. Но в момента те са най-много засегнати от кризата и от настроени срещу банките и не бих могъл да им помогна. Но просто трябва наистина да приемам, че това е голям проблем и че трябва нещо да се направи. Що се отнася до буферите? Не бих искал да рекламирам прекалено много Испания, защото вече чухме доста добри неща. Но всъщност това въжи много за това, какво значение имат системно важните банки. Може би нашата банка трябва да бъде по-голяма, за да ни посочат като пример. Всъщност сега почна да се замислям. Но сега за буферите. Мисля си, че това е отрешаващо значение. Начинът по който се създадат буферите в момента е нещо, което може да бъде добро в бъдеще, но по-настояще нивата на капитал просто се определят в съответствие с изискванията за буферите. И, примерно, ако коефициент е 6% и вие ако трябва да плащате дивиденти, то тогава вие имате 9%. Или просто вие ще изгубите вашите акционери, защото те ще знаят, че вие няма да им изплащате дивиденти. Аз мисля си, че въжи обратното, че чрез тези буфери, поне през близките две години, банките, които нямат акционери, банките, които имат акционери, които обаче не се интересуват от дивиденти, ще имат огромно предимство. Така че фактически вие тук създавате благоприятни условия за една банкова система, към която Европейската комисия е била много критична. Например, по този начин Deutsche Landesbank ще бъде много благодетелствен, защото никой от тях не иска дивиденти. Те никога не са и били в състояние да плащат дивиденти и общо взето те изобщо не се вълнуват от буферите. Така че ви призовавам да бъдете много внимателни с това. И Испания, според мен, създаде много добра система на провизии, смягчаващи въздействието на негативния цикъл в економиката. Защо ние не го направим? В испанската банкова система това е една от най-силните страни. Защо ние просто да не копираме това? Защо трябва да изобретяваме нещо на ново? Благодаря ви. Thank you. Um, and Mr. Blundell Благодаря. Final word. Um, I think on the question on mathematical modeling, I... Въпроса за математическото моделиране Всъщност това беше в е, сърцевината на това, което казах. Целият подход е, е ако е, сте запознати с математическото моделиране, което е в основата на базовската система, може да я прочетете. Добър пример за подхода на Федералния резерв през, е, преди години. Е, това ще откриете всъщност как се ползва този модел. Но цялата система има за цел да се е, да, да заложи един глобален е, рисков е, фактор. Ако имате идиосинкретична система с индивидуални продукти, базовската система няма да ви помогне. И може да помогне, ако използвате е, съотношението е, в процеса, като кажете да повишим е, това съотношение с 1,5 и правите съответната актуализация. Това е обаче нещо много демоде. непрекъсто излизат нови продукти продукти, е, този продукт вече няма да е, е актуален следващия път, е, съотношението се променя и финансовите пазари и математиката на нормалната дистрибуция не, не са приложими тук. Съчувствам ви наистина, разбирам ви, но тези модели наистина трябва да останат на заден план и ние да предпочитаме по-прости правила, като това за съотношението между собствени земен капитал и така нататък, или еталоните плановете за диверсификация, поне те да влезат в е, е, под стълб едно, защото е, наказанието срещу отклоне, за отклонение от бизнес пазарите, това е нещо по-осезаемо като подход за нас, но няма да се спирам. За въпроса от Франция, по въпроса от Франция, две части се съдържа, две части има този въпрос. Какво може да се направи за по въпроса дългосрочното е, финансиране. Е, Единият отговор е реформа на, корпоративното, на управлението, корпоративното управление. Това е много важно, но тези неща лесно се говорят, трудно се правят на практика. Е, и знаем, Ойсър е писал много за принципите на корпоративното управление. Е, знаем, че е, агенцията за е, финансовите е, е, съответно е поставил ЕСМА, е, е поставила съответните е, стандарти и обаче е, тук изниква въпроса е, кой, е, дали съответното лице, което се занимава с риска, го уведомява за него, докладва за него, кой плаща за неправилно поет риск би трябвало наистина да променим и правилата, за да можем да, да имаме добро управление корпоративно не можем да има е, има добро управление, ако е, счетоводните е, практики и правила не са достатъчно прозрачни. Ако започнем да. Ако смесваме всички тези подходи, е, наистина ще се получи една много мътна картина. Хората няма да знаят как се управляват финансите. И нещо друго. За нас ако имаме е, банкови е, клондове, които се занимават с е, малките и средни предприятия, те трябва да са отделно капитализирани. Ако това се направи утре, ирландски политици ни поставиха въпроса при няколко месеца, този въпрос – за подпомагане на економиката в дългосрочен план. Едно от нещата, които могат да се направят е да се капитализират е, клоновете, банковите клонове и техния капитал да се използва за други е, дейности, да могат да отпускат кредити още от утре, както се казва на малки и средни предприятия. Въпросът не е, е свързан в известна степен с това. Въпросът за вътрешните пазарни структури в Европейския съюз, това също има връзка с казаното от мен с въпроса за местните надзорници, структурите на банковите клонове, надзор върху тях, е, тъй като пазарът е по-голям от е, само една държава, Германия или Франция. Трябва да има надзорници, които могат да проследяват е, действията на глобалните банки. За това е, боя се, че може би това е загубена кауза, но ние сме за една по-широка регулаторна структура, защото за да може да е, е, институцията, която упражнява надзора, да има юрисдикцията, да, която е приложима до всички тези банки. Но ще спра до тук, за да дам време за други въпроси. Благодаря много на всички. Зная, че е, представител на комисията е тук. Е, не бих могла да е, му дам думата да отговоря на всички въпроси, но имам един въпрос към него, който може би всички ще искат да чуят, което бе засегнат частично от докладчиците. От господин Уолтер чухме, че Комитета по Базел очаква всичко да и се резултатите от всички оценки на, на въздействието да се факт през юни и юли, за да могат да ги обобщат. Как е, ще вземете предвид и ще отчетете всичко това, за да по отношение на взаимовръзката между директивата е, за капиталовите изисквания е, вариант 4 и 3 и 4, защото ние вече тук що сме свършили текста и откриваме, че Балския комитет ни е, изтъква съображения, които не сме отчели, какво мислят в комисията и какво правят по този въпрос. Благодаря много, госпожа председател. Преди да отговоря на въпроса, ви ще ви ще правя общи водни бележки за това какво правим на ниво комисия. Комисията подпомага дневния ред на Г20 и работата на Базалския комитет. Работим в тясно взаимодействие с Базалския комитет по всички въпроси като се стараем всяка специфика на европейския модел на структурите да бъдат отчетени съответно в преговорите в Базъл. Колкото до въздействието, наистина комисията отдава огромно значение на оценките на въздействието. За да се покаже значението на този въпрос, комисията помоли комисията на европейските банкови надзорници да ни помогнат. Така че много работа върви от страна на европейски надзорници, за да стане ясно е, къде се крие спецификата и как ще въздействат тези предложения конкретно върху структурата. Да наблекна значението на консултациите. Искахме да вникнем в тази специфика на Европейския съюз и това е причината, по която ние лансирахме тези консултации паралелно с Базовския комитет тези разисквания, консултации, допитване до е, общественото мнение приключиха преди две години. Имахме заседание миналия понеделник. Е, е, участваха в повече от е, 240 души, всички, които искаха да се изкажат, получиха такава възможност. Колкото до времето, очакваме предварителни резултати от оценката на въздействието през лятото, което е всъщност е, отговаря на заложените в Базълския комитет процедури. В, е, на ниво комисия ние отделяме огромно значение на, на анализа на макроекономическото въздействие. Ето защо е, провеждаме вътрешен анализ с под помощта на Европейската централна банка и други експерти от генерални дирекции, които работят по този толкова важен е, е файл. Сега ще приключа с е, един важен аспект – прозрачността и необходимостта да си сътрудничим. Това е отрешаващо значение, предвид на това, че някои от тези предложения могат да имат на практика доста сериозни последствия, да, да засегнат доста сериозно е, съответните е, страни. Консултациите, които започнахме през февруари, е, общественото, допитването общественото мнение и общественото изслушване, което проведахме миналата седмица, всичко това сочи, че ние искаме да отчетем съображенията на всички заинтересовани страни. Нищо не се решава преди да ги чуем тях. И наистина трябва да вникнем е, в е, същността, в спецификата на европейските въпроси, преди да им търсим решение. Мисля, че това е в общи линии от мен. Ако имате някакви въпроси, ще се постарая да отговоря. Не, мисля, че вече злоупотребих също щедростта на докладчика и искам да преминем към следваща точка от дневния ред. Благодаря на всички. Мисля, че беше много полезно да изслушам вашето мнение. Uh, как да финализираме определено законодателство, преди да преминем към оценка на въздействие, така че ви благодаря. На 1 юни ще обсъдим доклада на господин Карас. На 8 юни ще бъде крайния срок за измененията и на 20 на 6 септември ще гласуваме в нашата комисия за доклада на господин Карас по ДКИ 4. Uh, така че благодаря на всички експерти за техните мнения. Виждам, че има много хора, които идват при вас да поискат вашите визитни картички, така че смятам, че вашите експертни знания и умения ще бъдат полезни в бъдеще. Благодаря ви. For... Оставям няколко минути за да могат онези, които излизат от зала, да могат да излязат, но ще ги помоля да го направят това тихо, тъй като искам да осигурим на господин Мартин тишина, за да представи своето становище. Така че моля, онези, които напускат, моля да го направят бързо и тихо. Um, could you, could you please hurry up, because we do have... Моля, побързайте. Имаме още две точки от дневния ред. И така, преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Така че, моля, който иска да си приказва, да го прави навън. Защото сега ще дам думата на Ханс Питер Мартин. Той ще ни представи своето проектостановище по взаимното свързване на търговските регистри. Надявам се, че вече е достатъчно тихо, за да започне господин Мартин. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, макар да изглежда доста абстрактно темата. Е, ще, ще, ще свържа темата директно с това, което вече, за което говорихме вече. Имаме е, информационен дефицит в различни области, включително и в е, предприятията. Е, тук се намесва и зелената крига на комисията в това отношение за търговските регистри. Как да се съчетаят регистрите? наистина тук два, трябва да бъдат представени два електронни регистра от националните държави, но в регионален план няма такива комбинации колкото до е, развитието на... Е, това не отговаря на развитието на вътрешния пазар, нито пък на е, някои от решенията на Европейския съд, който дава възможност предприятие в една държава членка да бъде в, в, в, регистри регистрите на една държава членка да бъдат вписани предприятия, които е, имат седалище и действат в друга държава членка. Това е много важно е, от гледна точка и на потребителите, и на е, и съответните е, групи експерти са провели различни е, изследвания. Има съмнение относно ефективността на въвеждането на европейски такъв регистр, е, което означава е, десетки и стотици предприятия в милиони области. Е, но е, това, което лежи пред нас като проект, като, като предложение, е, така е наречен Европейски регистр, то е нещо доброволно и в тази доброволност е, е, нещата всъщност, процедурите са много сложни. Процедурата е много сложна. Подходът е такъв. Е, бизнес регистър е, е, да има, е, да бъде оперативно, да, има, да гарантира оперативна съвместимост в цяла Европа, но още последствията не са проучени достатъчно. Третата идея е вътрешната информационна система IMI, да се занимава не само... До сега тя работи само в областта на услугите, но това, от което имаме нужда, все още не е факт. Това е, е свързано и с, наистина, както казах вече, с темата, която е, така задълбочено разгледахме преди малко, а именно как е, информация за, за инвеститори, може да бъдат и мал и дребни предприемачи, могат да бъдат внесени в дадена база данни, така че гражданите да могат да ги ползват и това да гарантира прозрачност. би трябвало, имайки преди това, да се, да се съобразим с а, традициите на Европейския парламент и изискванията за прозрачност. А, от комисията очакват от нас да кажем дали искаме нещо, очакваме нещо повече от този предпринимателски регистр. Да, отговор е да, искаме е, повече е, ефективност, е, искаме цялостни европейски решения, които да съкратят и бюрокрацията. Е, трябва да се е, е, съответно да има гаранции за защита на личните данни, това да се съчетае с предоставянето на достатъчно прозрачна информация. То, благодаря, това беше. Любопитен съм да чуя дали други се интересуват от тази тема и тези, които също се занимават с темата, каква е тяхната оценка за свършеното до тук по нея. Благодаря ви, господин Мартин. Моде. Благодаря, госпожо председател. Говоря тук от името на нашия докладчик е, Петър Зимон, който се занимава с е, документа. Е, според мен става дума за една много важна работа тук. Тук трябва да запушим една много сериозна дупка, така да се каже, защото това се отнася и за економическите връзки, и за връзките между предприятията, предприятията, връзките между е, кредитните институции и става дума също така за практическото приложение на законите в нашата област е, когато помислим за трудностите, които срещаме на практика е, при прилагане директивата за услугите, например, ако имаме един такъв регистр, цялостен регистр, ще отпадне много от е, е, бюрократичното бреме върху е, предприятията. Наистина, следвайки линията на докладчика, ние ще кажем да, искаме и очакваме да бъде направено нещо на европейско равнище, което да има задължаващ характер. Става дума за един задължителен регистр според нас. Втория критерий, да бъде е, лесен за, за ползване, е, да, се, да не води до допълнителни бюрократични е, пречки, осложнения и разходи. С е, прости средства да може да се внасят е, е, да, и коригира информация в него и разбира се да имат, да се съдържат съответните правни гаранции за защита на личните данни и ние наистина е, напълно подкрепяме тази амбициозна задача, защото съм сигурен, че тя ще запълни една сериозна е, празнота в е, вътрешния пазар. Заповядайте, господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Ако бих могъл, бих искал да добавя само съвсем кратка информация от Комисията по вътрешния пазар. Доверието към пазара е практически еднак във всички страни. Така че, разбира се, важно е да има доверие и важно е да има доверие към тези регистри. Затова приветствам предложението на комисията, защото по този начин се включват фирми, които активно действат на пазара и се увеличава прозрачността през границите. Благодаря ви. Аз съм докладчик Сянко от моята група. Аз виждам тази дейност като свързана с това, с което се занимавахме по време на миналия мандат, когато разработвахме законодателството за европейските дружества. И тогава разглеждахме какво ще се случва, ако регистрацията в една държава членка, а основната днес протича в друга държава членка. И ние предложихме, в крайна сметка, изискването, че трябва да има кръстосано изпращане на данни, информация и в двете места, в двете държави членки. Също така предложихме, че подаването на документи в централизиран европейски регистр ще отговаря на подаването на документи в националните регистри. Тоест да не се умножава дейността и да не трябва една фирма да подава документи за регистрация в няколко държави членки. Ние просто трябва да знаем кои фирми реално съществуват и трябва да има една централна база данни, която позволя достъп до данни. Смятам, че това е нещо, което е необходимо за обществеността. Тя не трябва да се безпокои за осъществимостта. Да, разбира се, има някои аспекти свързани с защитата на данни, но като цяло ние то говорим за документи, които са налични във всяка една държава членка. Затова не разбирам какъв е проблемът, ако има данни, документи, които са достъпни в една държава членка, защо те да не са достъпни за хората в други държави членки. Не бих искала да затъваме в едно мислене, което ни кара да мислим, че има прекалено много проблеми с защита на данни. Ние сме в Европейския съюз, ние действаме в условията на един пазар и затова смятам, че това, което е достъпно и налично в една държава членка, трябва да бъде достъпно и налично в друга. И разбира се, ще отразя тези мои мнения в измененията. Господин Мартин, дали бихте искали отново да вземете думата? Благодаря за а, ясните ви а, изказвания. На колегата Бурман а, вече съм далеч от журналистиката е, но ще кажа, че текста трябва да истина е, да бъде задължаващ, е, прозрачен, лесен за ползване. Мисля, че ще предложа на секре... така, това дава и идея на секретарята как тезисно и ясно и кратко да формулира текста. На вас, колега Болс, ще кажа, би било хубаво, ако всички данни във всички държави членки са, има, са достъпни от, е, за фирмите от една държава в друга и така нататък, би било хубаво, е, но е, ако се опитаме, например, да, да, да получим или да предадем на шведите информация, когато става дума за европейски въпроси, това е една цел – която е, не сме е, по, до, достигнали до сега в е, редица документи, но мисля, че ще го вземем предвид тук по отношение на този регистр. Благодаря. Срока за внасяне на изменение е 10 май. След това ще ги разгледаме на 1 юни за да може да станете на Комитета по економически и финансови въпроси на 2 юни да разгледаме темата и вече 23 юни да е, мине през е, е, пленарно. Не съм наясно още с графика, но сега изменение до 10 май. И сега последната точка за днес след обед, точка 5 е бюджета за 2011, всички рубрики, и докладчик е Андрея Шваб. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Аз наистина много енергично ще се опитам да предстължа нещата, макар че става дума за големи суми и е, трябва да сме много съсредоточени. Първо, новата процедура е, се налага сега от е, договора от Лисабон. Е, процедурата за приемане на бюджета дава особени, особена нова процедура, при която парламента и съвета заедно решават при първо четене. Това е първата година, когато ще се прилага тази стратегия и от моя гледна точка аз не съм много сигурен дали ще заработи, ще проработи, но във всички случаи с секретарията и е, ще се опитам наистина да е, отговоря на изискванията на тази нова процедура. Ние е, отговаряме, отговор... на 10 май, следващата седмица, ще предложим становището по раздел 3. След това до 12 май трябва да стигнем до съгласие по тази този раздел. Много е кратък срок, трябва да ускорим работата. Междувременно трябва да се внесат е, предложения за изменения. Аз нямам документа в момента, но те трябва да се пратят след това пряко на докладчика. Е, надявам се, че няма да се наложи да работи много допълнително. Няколко неща по съдържание искам да кажа сега. А именно, къде е, е тази комисия, и, и то, това са теми, които попадат в е, обсега на дейност на нашата комисия. Конкуренция, статистика и е, е, надзор над еврогрупата и разбира се въпросите свързани с данъците, данъчно облагане, данъчна политика, тук е, е, комисията е, някакси беше спъвана от съвета последните години. Няма конкретен списък от задачи в това. Например, прозрачност и стабилност в финансовите пазари. Това е от бюджетни позиции от 2004 204, извинете, и точка 24, всъщност е, никой освен мен не е чел този, е, този е, проект бюджет, така че няма да навлизам повече подробности, но само трябва да кажа, че става дума за 7, 7 годишни периоди и плащанията трябва да се да се разместят само между годините на плащания съответните позиции тези, които са съгласни с мен, е, да ме подкрепят, че трябва да се опитаме да задържим бюджетните линии от миналата, бюджетните линии от миналата и от тази година, защото се получава застъпване. Разбира се, трябва да се сручим върху приоритетите и тук наистина аз ще поддържам е, контакти с е, докладчиците. Е, споменах къде са тесните места и трудностите е, и те до голяма степен са свързани с статистиката. Благодаря от моя страна. Благодаря много, господин Лудвикс. Благодаря, госпожо председател. Можем да отбележим, че новата ситуация ще се отрази върху цялата процедура. Ако е такъв случай, мисля, че трябва наистина да отчетем това, възможно най-бързо. Като економическа комисия ние трябва да заемем позиция, възможно най-бързо. Необходимо е също така да се произнесем единно, с един глас. Очевидно, ако всички говорим с един глас, нашата дума ще натежи повече. За това ще трябва да постигнем консенсус между политическите групи, за да постигнем тази единна реакция като парламентарна комисия спрямо този проект бюджет за 2011 година. Трябва да кажа, че от страна на докладчика имаме силно положителни впечатления, защото след първите ни заседания е ясно, че консенсус е възможен. Струва ми се, че нашите интереси са добре отчетени в проекто бюджета, въпреки че остават някои въпросителни. Има а, място и за подобрение, но така иначе проект на комисията а, е приемлив можем да считаме, че съществуват два основни проблема. Първо, рубрика 1А. Там действително полето на действие е много а, тясно, въпреки че има подобрение спрямо предишните години. Тук говорим за 50,1 милиона евро. А, това е доста ограничена цифра. При такива ограничения ще е много трудно да възприемем мерки за възстановяване на економиката. Очевидно съвета ще протестира. Така иначе ние ще трябва да предвидим някакво възможно увеличение на свободата на действие тук, за да могат да се предвидят сериозни проекти. Сега, що се отнася до засилването на стратегията 2020, тук откривам втори проблем. Защото комисията не е готова да предвиди по, е, по-голяма цифра. Всъщност се слагат нови етикети е, на вече съществуващи ресурси и се спира само до тук. Ако трябва да говорим за истинска нова инициатива, трябват нови ресурси. Не могат да се пренасочват стари ресурси. Тази стратегия 2020 се финансира основно от рубрика 1А. Точно за това тук говорим за два проблема, които са тясно свързани. Първо проблема с ограничението и проблема за финансирането на стратегията 2020 и по този начин не остава абсолютно нищо за финансиране е, като новост в тази рубрика. За това трябва ясно послание да изпратим и на комисията, и на съвета. Трябва да разполагаме с необходимия ресурс, за да може стратегията да се осъществи, иначе тази стратегия просто ще остане на хартия, няма да има доверие в нея, тя ще остане само като хубави декларации, а не като факт. А който говори за факти, трябва да говори и за ресурси за финансиране. Нека да се върнем сега на други въпроси. Предвидено е да се ограничат ресурсите, свързани с а, надзора, а според мен, и като си има предвид ситуацията, ние трябва да засилим надзора, а не да го свалим. Оратора се повтаря, аз не мога да приема в случая предложението на комисията. Защо? Защото се предвиждат е, намалени ресурси, а това намаление поне трябва да се разисква. Мисля специално за областта на статистиката. В последно време всички разбрахме колко е важно да разполагаме с надежна статистика – надежни данни, свързани с публичните финанси или с финансовите пазари. Следователно, аз не мога да се съглася с това предложение на комисията. Защо трябва да се намали този бюджет? Защо трябва още да се намалява бюджета, свързан с международното сътрудничество? Какво става също така с надзора на публичните органи? Мисля също така за рубрика 12, за дял 12, където се говори за 15 милиона евро. Това би било нормално, ако искаме да финансираме тези публични органи. И това даже трябва да се превърне в приоритет за следващите месеци. Но нека да се върнем сега към положителните елементи. Всичко, което е предвидено в областта на конкретно способността. Действително в момента сме в економическа криза, но точно за това имаме нужда от много силни мерки в областта на конкретно способността именно. С това съм съгласен. И така стигам до е, заключението, че има основни неща, които очакват своето окончателно решение, но няма някаква сериозна а, изненада в това предложение, няма и дисбаланс. Благодаря. Господин Карас. Благодаря. А, наистина е, е, наистина в, няма, не остава пространство в проекто бюджета за повече политически маневри. Това е лошо. Би трябвало да си гарантираме място за маневриране, защото в противен случай ще зацикли. Второ, Европа 2020, целите от Европа 2020 трябва да се превърнат в инструменти чрез бюджета. Тоест, бюджета за 2011 година трябва да да отразява стратегията Европа, за Европа 2020, а не да продължи статуквото. Трето, имаме два основни момента в този е, проекто доклад, е, които са отговор на кризата и е, което означава, че трябва наистина да имаме повече европейски проекти в областта на инвестициите, иновациите, е, образованието, е, заетостта и растежа и научно-изследователската дейност. Няма да стане, ако само добавим и оставим това до бюджетите, на бюджетите на държавите членки. Трябва да имаме водеща роля и да предложим сами нещо в това отношение тази връзка, четвърта точка е свързана с Евростат и доклада по Евростат. Ако сега окажем помощ на Гърция или на другите е, и ако искаме тази помощ да се контролира по най-добре възможен начин, за да се прилага европейската, да се прилагат европейските закони както трябва, трябва да се финансира, да се спре, да се спре финансирането на персонал на Евростат. Е, ако не, не стане това, ще загубим доверието на, е, на, ще, ще загубим доверието, което би трябвало да имат в нас е, за достоверността на тези данни. Благодаря. Аз също, на мен също ми прави впечатление, като погледна цифрите, че става дума за непропорционално е, завишаване на позициите в полит... Е, областта на сигурността и външната политика. От гледна точка на моята група, политическа група, възниква въпроса дали това е редно, дали е необходимо, освен това е, инфраструктури в, е, да, да се инвестира в инфраструктури, инфраструктури е, за борба с бедността и така нататък. Това го имахме тази година, но трябва, за следващата не е предвидено, но то трябва да има устойчив характер, за да се изпълнят тези неща, да се осъществят тези цели, да се постигнат тези цели, трябва да се инвестира в смисъл, в който преждеговорившия каза – и да би е, не ми се струва възможно да стане прехвърляне на средства от сферата полит... външна е, политика и сигурност, е, което говори за една диспропорция отново. Благодаря. Господин Шваб, те ли бихте искали да отговорите? Благодаря ви, госпожо председател. Първо, благодаря на колегите за много ценните им бележки и предложения. Обръщам се към колегата от Швеция. Първо, аз имам най-искрен интерес към предлагания бюджет и към това ние като група да работим заедно. За това съм ви благодарен за вашето предложение. Мисля си, че е много важно от политическа гледна точка това, което каза колегата Карас. Важно е да осъзнаем, че може да се реализира политиката, ако комисията има пари на разположение да го прави. Това въжи и за стратегията до 2020 година. Към господин Клутър. Прав сте. Бюджетът за обща външна политика и политик в областта на сигурността е много по-висок, отколкото в миналото, но когато обсъждахме този въпрос докладчика, ние установихме, че ще бъде много сложно, ако се позовем и на други функции в бюджета. Мисля си, че трябва много ясно да заявим възоснова на нашата компетенция, че трябва да се коригират адекватно бюджетните средства в съответствие с потребностите. Аз ще обсъдя въпросите с докладчите в сянка и своевременно ще подготвя промените. Извинявайте, ако е имало някакви грешки, те се държат поради твърде краткото време. Председател, благодаря ви. Само за да обобщя. Обсъждането на проекто доклада ще бъде на 21 юни. 19 юли крайни срок за изменение. Гласуването в комисията ще бъде на 6 септември във водещата комисия през септември и след това през септември също така гласуването ще бъде в пленарна зала по време на втората пленарна сесия. По този начин приключваме днешното ни заседание. Както вече посочих в началото на заседанието, госпожа Салгадо няма да ни посети утре сутринта и ще използваме периода от 9.30 до 11, за да обсъдим ситуацията в Гърция. И разбира се, след това ще имаме среща с комисар Барния. Така че ще бъдем добра форма след нашето обсъждане, когато ще срещам с него. Благодаря ви до утре.